Благодаря ви, уважаеми колеги. Следващата точка е свързана с споразумение за присъединяване на Европейския съюз към Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Първо ще дам думата на господин Лопес от името на съвета. Благодаря, госпожо председател. Днеска трима души в Атина загубиха основното си право на живот. Ние осъждаме това от името на Испанското председателство и искам да изкажа нашето съболезнование. Става въпрос за човешки права и за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. И едно от основните едно от основните права е правото на живот. Европейския съюз постоянно е подчертавал в своите законодателни текстове на важността на тези права и свободи. И всъщност тази конвенция трябва да стане част от Лисабонския договор. За първи път в човешката история има харта, за човешките права, която има задължителен характер. Освен това, беше подчертано, че Европейския съюз като такъв трябва да се присъедини към тази конвенция. И това е, е една. Това е един основен момент в историята на Европейския съюз и в историята на човешките права. Това е един акцент, който се поставя върху европейското обединение. Този процес е с изключително високо значение. Съответната процедура беше въведена така, че ам, конвенцията да стане част от Лисабонския договор в а, съответния момент. Също така, конвенцията трябва да бъде призната от, съюза, от Съда на Европейския съюз. Тази конвенция ще даде повече права на европейските граждани. Това са човешки права и основни свободи, които има в Европа на различни нива. Държавите членки са демократични, ето защо те по съответния начин гарантират тези права и свободи. Ето защо тази конвенция е един допълнителен инструмент, който да а, подкрепи не само държавите членки, но да е в услуга и на страни, които са извън Съюза. Това е един вид сближаване на различните а, законодателства и съдебни практики. Европейската комисия изготви препоръка, свързана с присъединяване към конвенцията и съвета положи усилия да засили процедурата за предоставяне на, на този мандат. Ние се занимахме с този въпрос в сътрудничество с комисията. Съвета взе предвид кои са разпоредбите от протокол 8, който съдържа възможното участие на комисията в контролирането на спазването на конвенцията, както и правомощия, които трябва да бъдат предоставени на съдя а, от Европейския съд. Съвета също с голямо внимание следи дискусиите в рамките на парламента през март. Ние взехме предвид и становището на Европейския парламент, което беше изложено в проекто доклада на а, трима ваши колеги. Съвета смята, че датът, който трябва да бъде предоставен на съвета на Европа, е Технически този мандат, е, приемането трябва да бъде прието през, втората, през първите 6 месеца на тази година. Госпожа Редин. Дами и господа, моя колега Оли Рен вече изрази е, позицията на комисията и изрази съболезнованията на комисията е, по повод трагедията в Гърция. Така че позволете ми сега да вървим напред, защото това наистина ще бъде много важно за е, допълване цялостната система за защита на човешки права в Европейския съюз. Присъединяването към ЕКПЧ която е, е част и залегнала в Европейския съюз не е опция, варианта, Това е нашата цел, както каза председателството. Но това присъединяване е само един от четирите елемента от една цялостна, амбициозна е, политика е, на Европейския съюз в областта на човешките права. Първо, влизането в сила на, е, Европе... на Лисабонския договор, хартата става обвързващи. Е, тази харта е всъщност най-модерното кодифициране на човешките права в света. Е, от всякаква гледна точка, създаваща едновременно правна сигурност. В е, хартата са залегнали всички права, които са записани и в Европейската конвенция, но дори хартата понякога отива още по-далече, като например е, включва трето поколение основни права. Защитата на данни, гаранция за, за прозрачно управление и така нататък. Защитата на правата в хартата трябва да бъдат поне толкова, колкото са в ЕКПЧ, но много често те са по-защитени. Втори. Основните права са приоритет на Стокхолмската програма, която всъщност е стратегически, са стратегически направления за създаване на измерение на правосъдие и свобода в Европа. Също комисията отдава огромно значение на тази област на действие. И на четвърто място присъединяването на ЕКПЧ към ЕКПЧ на Европейския съюз. Това ще това ще бъде гаранция за всеки, който смята, че е жертва на нарушение а, спрямо конвенцията, ще може да подаде жалба срещу Европейския съюз пред съда в Страсбург по същия начин, както може да подаде жалба срещу държавите членки. От политическа гледна точка това означава, че Европейския съюз а, приповтаря и подчертава а, ролята на ЕКПЧ за Европа, дори не само за Европа на Европейския съюз, но е за цяла Европа, като, като същевременно по този начин ние ще подкрепиме Страсбургската система, която е система на външен съдебен контрол. И това, разби, разбира се, ще увеличи наше, доверието към нас външно и вътрешно в Европейския съюз. В средата на марта комисията предложи пълномощие за преговори на комисията. Протокол 8 изисква из... значителни гаранции, които да да, които да залегнат в споразумението, тъй като трябва да запазиме и да защитиме специфичните характеристики на европейското законодателство. Аз бих искала само, госпожо председател, да спомена две от тези специфики. Е, пълно, пълномощията и, и е, е различ... и правомощията на Европейския съюз не трябва да е, се променят по силата на присъединяването към ЕКПЧ. Е, присъединяването не трябва по никакъв начин да променя нито положението на отделните държави членки, нито резервите, които те са изразили към различните протоколи. Е, споразумението трябва да, да, съз, да създава е, задължения само по силата на действията и мерки, които се предприемат от институциите и органите на Европейския съюз. Комисията иска Европейския съюз плавно да се присъедини към ЕКПЧ като същевременно се запазат спецификите на тази система. Същевременно обаче трябва да има изпълнени две задължения. Първото, както вече казах, да се гарантират специфичните характеристики на общностното право. И е, със съда и неговите прерогативи също трябва да се запазят и това е много важно. Има интересни предложения, които имат за цел е, съда в случай, че че става дума за несъвместимост с, законодателно, с, закон... с, с, с законодателството на Европейския съюз, да има диалог между двата съда. Това няма да изисква изменения в договора, но трябва да се направи един подробен анализ от страна на съвета за точните специфики. Знам, че Испанското председателство прави всичко възможно за организирането и провеждането на тези дискусии. Второ, също така трябва да се трябва да се има предвид специфичното положение на Европейския съюз, който е отделно а, юридическо лице и който ще бъде член редом с държавите членки, като трябва да се създаде един механизъм, който да а, тъй като Европейския съюз ще бъде член на една стратегия и механизъм, която е създадена за държави членки. Е, трябва да се има тук така така наречените специфики и да се въведе един нов механизъм, така наречения е, механизъм за съответник чрез този механизъм Европейския съюз ще може да участва в процедурите и в производството като съответник редом с държавата членка, когато се обсъждат проблеми свързани с общностното право. От институционно гледна, гледна точка бих искала да спомена, че представители на Европейския съюз трябва да участват в различните е, органи на е, Европейския действия на ЕКПЧ и на съда, т.е. съда е, т.е. да има европейски, да, да европейски съдия, защото то е, е основния принцип е, че всяка съдебна система е представена в съда, като по този начин се гарантира е, участието на всяка страна по конвенцията. Това означава, че ние трябва да имаме един пълноправен съд, съдя, който да бъде е, избран от е, Европейския съюз и който да заседава заедно с е, другите е, съдии а не един адхок е, съдия, който да участва само в е, производствата, които се завеждат срещу Европейския съюз. Що се отнася до е, методите за избиране на този съдия, трябва да се прилагат обикновените процедури. Това означава, че парламентарна, че ПАСЕ ще избере съдя от списък на трима кандидати, които ще бъдат представени от Европейския съюз. Ние смятаме, че е, членове на Европейския парламент ще трябва да участват в сесии на ПАСЕ, когато се избира съдя. Бих искал също така да благодаря на докладчиците господин Жореги и госпожа Кол за отличното сътрудничество и за изслушването, което беше организирано от е, Комисията по конституционни въпроси. Радвам се, че Испанското председателство е, отдава огромно значение на, на, това, на този проблем и се надявам, че ще можем да започнем преговорите по присъединяване след лятото. Сигурна съм, че комисията като е, преговарящ ще е, информира непрекъснато парламента за развитието на преговорите. Госпожо председател, смятам, че в е, подобен ден едва ли е необходимо още веднъж да подчертаеме колко са важни основните човешки права, колко са важните за всички, за да подкрепиме всички наши принципи. И съм сигурна, че Европейския, съюз ще покрие всички стандарти, залегнали в ЕКПЧ, като по, като по този начин ще допринесе за защитата на основните права в Европа за всеки един отделен член на нашето общество. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Сега от името на политическите групи, от името на ЕНП, госпожа Гианако. Благодаря, госпожо председател. Искам изцяло да се присъединя към това, което каза господин Карида от името на а, съвет и това, което каза госпожа Радинко, от името на комисията. Искам да поздравя колегите, които изготвиха доклада, свързани с конвенцията. Конвенцията и протокол и решението на съвета са резултат от приемането на Лисабонския договор. То ще допринесе за засилване правата и свободите на европейските граждани. Съвета, на чов... Е, Съвета за защита на човешките права, извинете, Съда за защита на човешките права е един гарант е, за защита на човешките права и свободи срещу трети страни. Разбира се, Конвенцията трябва да бъде приета и при двустранни преговори с трети страни. Що се отнася до убийството на тримата работници от екстремисти в моята родина, те протестираха срещу мерки на правителството, свързани с финансовата и економическа криза. Искам да подчертая, че нашата политическа група се застъпва за установяване на демокрация и демократично функциониране на институциите. Това нещо ще бъде гарантирано от ЕКП, е, е че Ние трябва да дадем нашия дан за справяне с кризата. Ние сме на отговорна политическа група. Искаме да се възстанови отново нормалното състояние и да се изолират екстремните елементи, които подкопават демокрацията. Се каза социалисти и демократите. Господин Хауреги за две минути. Госпожо председател, аз е, искам да се огранича само до една идея. Бих искал да кажа е, ясно и разбрано на европейските граждани следното. За първ път ще имат съд, който ще гарантира техните основни свободи, е, техните човешки права, от Европейския съюз и от собствените им държави при упражняването на общностното право. Основната идея е, че съда Съда в Страсбург се явява гарант за това, че общностното право и неговото приложение във всяка държава членка е, ще бъде съобразено с минимални гаранции, гаранции, които са в сърцевината на европейската идея, минимални гаранции, които са в е, пъпната връв на Европейския съюз. Е, това е цивилизоваща роля за човешкото достоинство достоинство, за достоинството на личността. Всичко се конкретизира в демокрацията и социалната правова държава и спазването на правата на човека. Лисабонския договор даде възможност на Европейския съюз да придаде правен характер на хартата за основни свободи. Това ни е, задължава да признаем решенията на съда в Страсбург. Е, бих е, искал да се спра на някои технически проблеми и да подчертая следното. Комисията работи бързо, за да изработи правомощия и да се постигне бърз резултат от е, преговорите. Госпожо Рединг, поздравявам ви за бързата ви и полезна работа. От името на Испанското председателство искам да ви кажа, че през май месец на пленарното заседание в Страсбург ще гласуваме доклада на парламента. Бих искал да ви помоля да се вземете с е, мониторинга върху доклада и да ни информирате за тези сложни, но важни за Европейския съюз за преговори. А сега думата е на госпожа Жан Викстром, европейска Европейския съюз сега разполага с правна основа. Нека да се радваме. Това присъединяване към Европейската конвенция предполага, че защитата на човешките права ще бъде укрепена и че гражданите на нашите държави членки ще бъдат по-добре защитени спрямо дейността на самия Европейски съюз. Има практика на съда както в Страсбург, така и в Люксембург. Присъединяването към тази Европейска конвенция предполага, че Европейския съюз става правен субект за съда в Страсбург и е страна по дела, свързани с правата и свободите на европейските граждани Просто е да се предположи, че Европейския съюз не може да бъде страна по дело за човешки права, защото в Европейския съюз има традиция за спазване на човешките права. Ако обаче се позовем на Лисабонския договор, имаме право на слово, на вероисповедание. Има най-различни свободи, но а, това а, не винаги се спазва на практика. Има държави членки, които нарушават някои права на човека и, е, за съжаление, дори тук ние биваме е, нападани е, или не правим нищо, ако е, има някаква нападка срещу някой. Е, така че закрилата на гражданите е важна. Европейския парламент също трябва да действа съобразно конвенцията, защото в нашите държави членки има да се е, прави много, за да пометем пред е, собствената си врата и да постигнем истинските си ценности. Сега. Ако обичате, е, придържайте се към времето, което ви е дадено за изказване защото е, имаме много е, дълъг дневен ред за тази вечер. Е, е, госпожа Халтала за една минута. Е, е, изключително. Е, е, ние не бива да забравяме, че има възможност това право да се прилага спрямо представители на трети страни. Аз обсъждах въпроса с депутати от Марокканския парламент и е много хубаво, че мога да им заявя, че в Европейския съюз се постави ударението върху човешките права. Ние не се е, ограничаваме само с е, получаване на други. Много е важно да се каже на трети страни, че Европейски съюз е страна по Конвенцията за защита на правата на човека, което предполага, че ние подлагаме нашите собствени действия на авторитета на съда в Страсбург. За първ път има комисар, в чието правомощия са включени човешките права. Искам, освен това, да подчертая и да спомена, че Европейския съюз, който е страна по конвенцията, далеч не решава всички проблеми. Е, в Страсбург съда е претрупан с работа е, и обикновено делата се протакат. Европейския съюз е, трябва да подпише и протоколите за борба срещу расизма и измъч, измъчванията. Сега господин Зиобро мадам думата от госпожо председател когато Европейския съюз се присъединява за Конвенцията за защита на основните права и свободи. Това е нещо с ограничено значение, защото Европейската конвенция за защита на човешките права винаги е бил норма е, за Европейския съюз и е част от европейското право и от националното право на отделните държави членки. Не, така че може да има права, степенуване на правомощията между е, Европейския, Европейския съд и Съда за правата на човека според делата. Трябва много внимателно да се разгледат двата въпроса и да се избегнат грешки. Защото при обичайното право обичайното право е, ще е, бъде е, прилагано от Европейския съд и ще се спусне един облак над европейските институции. Трябва да се има предвид това и да се види как работят тези два съда. Уважаеми колеги, от а, а, името на независимите, а, госпожа Морвай. Искам да кажа, че не разбирам като експерт по човешките права, какво, каква е допълнителната стойност, най-вече по отношение на защитата на основните права и свободи? И ООН се присъединява към тази конвенция, когато а, държави членки, много наброй, вече са а, приели тази конвенция. Искам да подчертая, че тези, а, които не са експерти в тази област, могат да а, приемат информацията погрешно. Европейската конвенция за човешките права. За нея говорим. Това е един документ, който е под ам, шапката на съвета на Европа, който наруши тези разпоредби, то тогава гражданите на съответната държава членка могат да се обърнат в съда в, към съда в Страсбург, за да получат своите права. Това е една възможност. Ние знаем, че тази възможност съществува дори и днес. Всички граждани на Европейския съюз имат тази възможност не знам дали евентуално някой, който е тук, не е наясно с това. Аз също мога да се обърна към съда в Страсбург, когато не мога да получа помощ от собствената ми държава. Каква е добавената стойност на всичко това? Така, продължаваме, казва председателя госпожа Гал за две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Смятам, че много важни а, моменти в а, този дебат. Преди няколко години а, беше една голяма пречка да се говори за такива теми, но сега преговаряме за мандата на комисията, според който Европа Европейският съюз може да се присъедини към конвенцията. Този документ беше преди, прият преди 60 години и чрез този документ се гарантира, че всеки гражданин може да получи своето право, когато то е нарушено от собствената му държава. От декември Хартата на човешките права има задължителен характер. Тази конвенция засилва хартата и хартата от своя страна допълва конвенцията. Важно е присъединяването към конвенцията да е успешно. Важен въпрос е каква е добавената стойност на присъединяването към конвенцията. Каква е ползата за гражданите? Становището, от което изготвих аз, беше подкрепено от комисията Либе. Искам да помоля комисията и съвета по време на преговорите да направят всичко възможно, всичко възможно, че към конвенцията да бъде създадена една добавена стойност. Има допълнителни въпроси, които трябва да бъдат разяснени. Един от тях е, например, какво, каква ще е позицията между самите е, съди, каква ще е ситуацията с съде, оказване на съдебна помощ. Съда в Страсбург се реформира в момента, в който Европейския съюз се присъединява към конвенцията. Тази конвенция е един уникален експеримент, но това не трябва да означава, че това, което добре функционира, трябва да бъде поставено на карта. Хората, които искат да се доберат до институция, да имат контакт с тях и е, на е, стоящия момент е, този достъп трябва да има осигурен. Аз смятам, че в момента преживявам един много важен момент. Искам да помоля комисията и съвета да подкрепят този ангажимент и да приемат мандата в този смисъл. Благодаря, госпожо Гал. Вие сте първата унгарска колега, която и чух, че госпожа Валс Мит е избрана за председател, но е, ще ни липсвате, разбира се, но а, е, искам да ви поздравя. Но смятаме, че а, е, унгарския парламент ще е в добри ръце. Бих искала да поздравя нашите унгарски колеги за избирането му на председател на парламента. Сега да се върнем към темата. Държавите членки са е, страна по конвенцията, но присъединяването на Европейския съюз ще бъде не само ново измерение в защитата на човешките права, но това ще бъде и един е, политически и юридически сигнал към а, Европа. Начина по който Европейския съюз ще се приближи до съвета на Европа. Заедно с поразумението за присъединяване трябва да приемеме и социалната харта. Смятам, че това ще бъде един добър ход, който ще се посрещне много радушно. Европейски присъствието и представителността на европейските органи в органите на съвета на Европа е нещо, което е важно. Надявам се, че това ще бъде е, обсъдено. Предполагам, че ще бъде малко трудно, но се радвам, че вие сте ентусиаст, госпожо председател. Наистина предполагам, че целият процес на преговори ще бъде труден, но трябва да се извърши. Сега давам думата за една минута на господин Мигалски. Благодаря ви, господин председател. Европейския съюз почива на човешките права. Това е един от това е един от основните аспекти и ценности на нашите институции. Но струва ми се, че е, говорим прекалено много за човешки права. Госпожа Бенева, госпожа Векстром го каза но ние правим много за това, но не правиме почти нищо за това, което говори госпожа Хаутала. Става дума за зачитането на човешките права извън територията на Европейския съюз. И там мисля, че Европейския съюз не прави достатъчно. Аз е, приветствам присъединяването към ЕКПЧ и мисля, че това ще, ще даде една нова сила, един нов тласък на защитата дори и вътре в Европейския съюз. А, мисля, че може да има и допълнителни, нови права, но нека не забравяме свободата. Свободата е нещо основно. И мисля, че и а, съдиите, и, и депутатите трябва да се борят за това. Госпожа Вертман за една минута. Благодаря, уважаеми колеги. Договор от Лисабон, член 6, предвижда Европейския съюз да се присъедини към Конвенцията за човешки права и свободи. ЕКПЧ е от голямо значение за защита на човешките права и основните свободи в Европа. Принадлежността към тази правна система ще засили основните права на нашите граждани. По този начин те спечелят ед... е, едно ново а, правно средство. Конвенцията е нещо много положително и то дава а, една, една по-голяма достоверност на конвенцията и увеличава сигурността на правата. Колегата Църковски. Благодаря, господин председател. Първо, искам да изкажа благодарност на двамата докладчици е, искам е, да изкажа благодарност и на комисията, и на настоящото председателство за трудната, но необходима работа, която извършва. Когато е, говорим за присъединяване към Европейската конвенция за правата на човека, от 10 години се говори за това, ние се страхувахме да не възникне конкуренция между Европейския съд и Съда за правата на човека. Сигурно е, ще има е, проблеми, свързани с правораздаването. Независимостта е, на Европейския съд би могла да бъде поставена под съмнение. И е, ние е, отново е, се оказваме в ситуация, обаче, когато тези два правораздателни органа могат да се допълват взаимно, без да има подчиненост на едната спрямо другата. Но трябва да се хармонизират двете системи за защита на правата на човека. Европейския съд е, се вдъхновява от практиката на Съда за правата на човека в Страсбург и обратното. Така че е, има сътрудничество, а не съревнование. Е, Европейския съд за правата на човека е, по силата на наскоро взето решение е, посочва, че не е необходимо да се преразглеждат дадени решения, защото Европейския е, съд е, е оказал достатъчна закрила. Не са необходими никакви символични актове. Ние трябва е, просто да засилим системата за защита на правата на човека в Европейския съюз, да вдъхнем на европейските граждани по-голямо доверие към тези съдилища, за да са сигурни те, че Европейския съюз защитава техните права, а не само държавите членки, както беше до сега. Когато даден ищец не прецени, че правата му не са спазени, той ще има възможност да се обърне към друга инстанция. Не става въпроса да се подронва доверието в дадена система, а по-скоро е, да има преговор който да се проведе е, съвсем лоялно и когато не се е, спазва закона, ние е, трябва да направим всичко, невъзможно, всичко възможно, за да може закона да спечели. Благодаря на Европейския съюз, който създаде Генерална дирекция за правата на човека. Когато бях студент, аз четях как се прилага Конвенцията за правата на човека в крайна сметка се стигна до заключението, че е, трябва да има практика и че ще се стигне до по-добра закрила на правата на човека в Европейския съюз. Благодаря ви, скъпи колега. Е, за господин Сегор, две минути. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че Европейския съюз чрез това присъединяване към тези правни документи ще направи стъпка напред към до изграждането на едина Европа. Добре и че държави извън Европейския съюз се застъпват за защита на човешките права. Искам да помоля е, Европейската комисия да провери конвенцията преди предаването и към ам, съвета на Европа. И по този начин, ам, чрез нейното прилагане, ще се доведе до едно засилване спазването на човешките права. Европа е едно пространство на справедливост и права и това пространство може да бъде доизградено. Тази харата е, трябва да обърна особено внимание на малцинствата и малцинствените езици. Това споразумение включва в себе си минималните стандарти за спазване правата на малцинствата. Всички членове на Европейския съюз са членове на съвета на Европа и повече от тях са ратифицирали и подписали конвен... споменатия документ. И по този начин в европейското законодателство само ще бъде а, приета конвенцията и прехвърлена. Благодаря. Сега към следващия оратор. И така ще приключим списка, които говорят от а, свое име. Преминаваме а, към процедурата за спонтани изказвания. Шест човека е правилото. Ако обичате да се придържате към изказването на минута, иначе ще изключвам а, микрофона. Госпожа Бацеско. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, с прилагането на Лисабонския договор Европейският съюз ще се присъедини към ЕКПЧ, и съда в Страсбург ще защитава правата на гражданите спрямо нарушение от страна на институциите. И това е много важно, тъй като държавите членки са отстъпили големи части от правомощията си на институциите съда в Люксембург ще, ще остане върховен съд с европейски проблеми. Ние сме подписали ЕКПЧ през 1993 година и в член 20 на Римската конституция се казва, че присъединяването към ЕКПЧ води до върховенство на международното право над е, местното е, право. Господин Лопес. Госпожо комисар, смятам, че е много важно, че съвета на Европа има своя собствена функция, която работи добре и ще бъде контролирана от друга инстанция – за защита на човешките права и малцинствата в Европа. Съвета на Европа има система, която функционира добре, но политическата тежест е в ръцете на Европейския съюз. Искам да подчертая това, което спомена и госпожа Гал, свързано с прецедентното право. Много е важно да говорим за тези въпроси. Имаме рамково споразумение на съвета на Европа, свързано с малцинствата от 6 до 8% в Европа. Ем, гражданите са, принадлежат към малцинства. Госпожа Тиба. Господин председател, аз искам да поздравя господин Хауреги за сериозно свършената работа. Е, с неговия доклад се изясняват много институционални аспекти, всички въпроси свързани с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Ние сме приели много резолюции в Европейския парламент за присъединяването към тази конвенция. Сега сме 27 държави членки и вече никой не успорва това присъединяване. Това е политическо единство, което отговаря на истинска европейска идентичност идентичност, дори в период на економическа и политическа криза защитата на е, правата на човека и основните свободи при всякакви обстоятелства трябва да се действа за укрепването на демокрацията, напредъка и борба срещу всички е, форми на е, насилие или на тоталитаризъм. Това е първата цел на европейския проект. Нека да не го забравяме. Това трябва да бъде насоката на работата ни и трябва комисията и съвета да ни позволят да постигнем тази цел. Нека да изрази и се съболезнованията си на близките на загиналите в Атина, господин председател. Е, Европейската конвенция за защитата на правата на човека и основните свободи е е един от стълбовете на европейското право за защита на правата на човека и е, е, се вдъхновява от ценностите на Европейския съюз, още от неговото създаване. Европейския е, съд винаги защитавал преследваните и ощетените и оскърбените но всъщност възникват въпроси. Особено миналата година е, имаше вълна е, от опозиция и противопоставяне е, на решение за това, че не трябва разпятието да бъде е, излагано на обществени места. Аз е, мисля, че Европейския съюз като страна по конвенцията трябва да започне дискусия, за да сме сигурни, че подобно неправилно тълкуване на човешките права е, ще се повтори за в бъдеще. Сега Господин председател, това е, е Европейският е, парламент по няколко поводи е приемал е, проекто резолюции за осъждане на нарушенията на правата на човека по света. Независимо от това обаче, ние трябва да заявим, че ние като Европейски съюз не можем да се справяме с подобни нарушения в нашите собствени държави членки. Напоследък е, в Литва комисия по етиката е, осъди нашия колега Томашевски за това, че зададе въпрос е, на председателя Баросо във връзка с права на младсинствата. Аз не знам дали присъединяването към конвенцията ще, даде, ще доведе до нещо. Трябва да има много по-високи стандарти за правата на младсинствата от националната рамка за защита на тези младсинства. Сега дам думата на господин Папа Николао. Благодаря, господин председател. Първо и основно искам да изразя своята дълбока скръп за това, че трима гръцки граждани загубиха живота си днес в Гърция в рамките на мирен протест, организиран от хора, които искат по-добро бъдеще. Имаше антидемократични и е, екстремистски елементи и всъщност те жестоко отнеха живота на трима гръцки граждани. Това е трагично събитие, дами и господа. Днес ние говорим за разширение и задълбочаване на системата, която защитава човешките права човешките права на европейските граждани ние обсъждаме присъединяването на Европейския съюз към ЕКПЧ. Съда в Страсбург, дори да работи добре, ако искаме да сме сигурни, е, че човешкото същество е в сърцето на Европейския съюз, то ключовата дума трябва да бъде солидарност, солидарност между държавите членки, солидарност с Гърция, от която така жестоко се нуждаем. С, с тези изказвания а, в рамките на процедурата за спонтанни речи приключваме и даваме думата на съвета. Господин Лопес Гаридо, имате думата. Благодаря, господин председателю. На практика всички колеги изказаха своята подкрепа за присъединяване на Европейския съюз към конвенцията. Ние също се чувстваме задължени да допринесем за това присъединяване, въпреки че има и ам, някои страни, които се изказаха срещу присъединяването към конвенция, защото те са опасни за правомощията на Европейския съюз или че не са необходими, както друг колега каза. Искам да се спра на някои от изказванията. Господин Фибро каза, че Страсбургск Европейския съд се намесва в работата и правомощ на Европейския съюз. Това е един проблем. Но всъщност конвенцията не променя нищо в правомощията на органите на Европейския съюз. Това не е никакъв проблем. Работната група, която работи по този въпрос, също обсъжда тази тема. а именно как стои въпроса с държавите членки, които, срещу които е подадено оплакване или заведено дело в Страсбургския съд. Всички средства в рамките на Европейския, всички съдебни средства в рамките на Европейския съюз трябва да бъдат изчерпани преди да се премине към подобна процедура. Ето защо е изключено намесване в компетенциите на Европейския съюз от страна на съда. Господин, госпожа Морвай спомена, равни средства, но ам, не е така, че мога да използвам директно своите права и да ам, отида направо в съда, без да се изчерпат тези съдебни средства на национално ниво. Такива правомощия а, са в ръцете на държавите членки и тези правомощия бяха засилени чрез Лисабонския договор. Могат да се създадат а, ситуации, в а, които, които противоречат на конвенцията, разбира се. Ето защо засилването на компетенциите на Европейския съюз е необходимо за да може да възможностите в Съюза и в държавите членки, свързани с конвенцията, да са равнопоставени. Съдебната практика в Страсбург и историята на съда в Страсбург е много положителна по отношение на Конвенцията за човешки права. Конвенцията е правният текст, който е от 1950 година, на който се оплувава съда в Страсбург. Това е един стар текст, но имаше и множество съдебни практики, е, които оказаха влияние върху по-нататъчното е, му до развиване до една обща доктрина. Ето защо ще има разграничаване на компетенциите по отношение на съда в Люксембург. Присъединяването на Европейския съюз към конвенцията е абсолютно оправдано. Не само граждани на Европейския съюз трябва да бъдат защитени, а и граждани на трети страни също така, които ам, легално пребивават в рамките на Европейския съюз. Съдебната практика на Европейския съюз а, а, се засилва и подкрепя чрез конвенцията. Това ще стане възможно а, чрез присъединяването на Европейския съюз към конвенцията, както казах. Съществува съгласие, че този мандат трябва да бъде доразвит, както беше предложено от комисията. Друг а, колега спомена дискусиите по тази тема в Европа. Госпожа Преде, госпожа Халган, искам да поздравя лично за тяхната е, работа. Мандата ще бъде, ще проистече от е, становището на комисията. Благодаря, господин. На 3 юни ще бъде приета а, конвенцията. Благодаря, господин Лапес Гариро. Сега дам думата от името на комисията на комисар Рединг. Благодаря ви, господин председател. Нека първо да кажа, че съм абсолютно съгласна с казаното от Испанското председателство – то беше всъщност един отговор на някои от въпросите, зададени от депутатите, така че аз няма да повтарям, тъй като не мога да кажа нищо друго. Нека само да. Първо искам да благодаря на депутатите, които взеха, взеха думата и които изразиха своята подкрепа и които ем, под препотвърдиха значимостта на основните права, които са всъщност цокъла на, наш, на нашия Европейски съюз. Защото само ако защитим основните права на нашите граждани, можем да вървим напред. Това в крайна сметка е нашата ценностна система. Бих искала да благодаря по-специално на двамата докладчици, които извършиха чудесна работа и които обединих парламента около основното пълномощие и това беше вече казано. Това е само едно начало, защото ще трябва да преговаряме от тук нататък тези преговори. Вероятно ще бъдат дълги и трудни. Когато приключим с преговорите, ще преминем към процеса на ратификация, който, който също ще е много дълъг. Така че, господин председател, с голямо удоволствие, но е, най-вероятно ще, ще идвам неколкократно тук, е, за да ви е, докладвам за проблемите, с които се сблъскваме, за решенията, които намираме, е, за е, хода на преговорите. Но, в крайна сметка, Нашия обща, нашата обща цел е да постигнем и да изградим една Европа на ценностите и на защита на е, основните права. Това удоволствието от вашето присъствие ще бъде и нашо, госпожо председател. Благодаря на